устен отговор, въпрос към комисията и съвета за отпуска по майчинство. В началото на дебатите давам думата на госпожа Мария Арена, вносителка на въпроса. Merci, euh, monsieur президент. Благодаря, господин председател. Последният дебат, който имаше тук в пленарната зала по въпросите на майчинството, беше през юли миналата година. Мина почти една година, а, което не доведе много различно. Франс Тимерманс мисли да оттегли директивата, да я преразгледа. Ние в парламента не сме задължени да го направим, но ние сме се ангажирали да а, работим със съвета за сега без успех. И още веднъж тук публично а, осъждам пасивността на съвета. Две институции се произнесоха, но а, съвета не дава все още позиция. Това е недопустимо на междуинституционален план. Това е неуважително към другите две институции, които сме представени тук, но то най-вече недопустимо за милионите майки и деца, които са лишени от социална а, грижа. Каква е комисията? тройно А, а както обещаваше господин Юнкер. Ние е, це, чакаме постигането на нашата цел. Аз поставям въпроса на съвета. Защо трябва да се наказват хората за това, че са станали а, майки, ако а, детето става символ и синоним на бедност? трябва да се разгледат проблемите на Европа през призмата на майките. Именно за това не трябва да се чака, защото от 1992 година насам, тогава когато е първата директива за отпуска по майчинство, нещата не са мръднали, а сега сме 2015 година. Ние а, сега си казваме, че ако Европа трябва толкова много да чака за приемането на един закон, нещата стават лоши. Това казваме ние в в съвета, в комисията, а именно жените не могат да чакат. Те трябва да могат да съчетават семейството с работата. Не трябва да избират между майчество и кариера. Те трябва да се осъществят като майки, като съпруги, като жени в кариерата. Не би трябвало да има разлика в заплащането, разлика в пенсиите, на която те да бъдат жертви, защото са майки. Те рискуват един ден да станат майки. Разбирате ли, днес в Европа е риск да бъдеш майка, риск за работодателя, за политиката, за обществото. В какъв свят живеем? Не може да търпим повече това. Именно за това ясно искаме в тази резолюция всичко това да изчезне, жените да бъдат защитени, да бъдат достойно заплатени за да може да а, бъдат всичко, което са, а именно жени, майки и работещи жени и да заемат достойно място в нашето общество. Знаем, госпожо комисар, че вие сте се ангажирали с това и аз разчитам на вас а, да не чакаме още 10 години, за да може да дадем а, тази възможност на европейските жени. Аз трябва да ви призная, че ако не повтаряме тези неща, аз се уморих да повтарям на съвета какво искаме. Нека да се опитаме с комисията да намерим решение, че тези жени да бъдат зачитани максимално бързо. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Кълнина Лукашевица от името на съвета. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за възможността да се обърна към вас във връзка с предложението на комисията да преразгледа директивата за отпуска по майчинство. През последните няколко месеца съветът се срещна с Европейския парламент нееднократно, за да обсъди темата. Знаете, че комисията е готова да отегли предложението си, ако няма съществен напредък до лятото. Ще бъда откровенна с вас. Предложението, както е формулирано, не се подкрепя в съвета позицията на съвета не може да бъде променена. Трябва да бъдем реалисти. Позицията на съвета, както и очакванията, свързани с това досие, са очевидно различни за двете институции. С цялото ни уважение трябва да кажем, че по това досие наистина няма напредък. Господин председател, госпожо комисар, почитаеми членове на парламента, нека почертая обаче, че не беше лесно да стигнем до позицията на съвета. Работихме много усилено. Бяха положени усилия. Много беше инвестирано и от предходните председателства но така или иначе едно председателство не може да действа само. То зависи от волята на членовете на съвета. Въпреки трудностите, аз все пак вярвам, че Европейският парламент и съвета ще продължат да работят посветено за бъдещето на майките работнички. Съветът неведнъж е подчертавал, че е много важно и мъжете и жените да бъдат подпомагани, за да, да съчетават професионалния и семейния живот. Разбира се, тук не опираме единствено до въпроса за равенството, а и до условията за економически растеж – Седем години вече минаха в усилия по тази директива, не стигнахме до съгласие и бихме приветствали по-скоро едно ново начало, нова инициатива, като една далеч по-добра основа за съвместната работа на съвета и Европейския парламент с цел съчетаване на професионалния и личния живот – разбира се, със съответните мерки за работнички, кърмачки и бремени. Необходимо е да се избере един по-обхватен подход, насочен към бъдещето. Много благодаря, госпожо. А сега даваме думата на комисията госпожа Юрова. I'd like to thank, uh, the благодаря ви, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря на Комисията по правата на жените за нейните усилия във връзка с преработването на директивата за отпуска по майчинство. Специално благодаря на госпожа Мария Арена, както и на председателката на Комисията по правата на жените, госпожа Гарсия Арена, за усилията им за преодоляването на блокадата. Комисията отстоява категорично правата на бременните работнички, на родилките и кърмачките. Осъзнаваме необходимостта за жените да усъвместяват професионалния и семейния си живот. Комисията неведнъж е изтъквала, че е готова да посредничи в рамките на преговорите между парламента и съвета. Полагаме постоянно усилия за преодоляването на блокадата службите ни си взаимодействат с съответните председателства на съвета, така че да намерим решение задоволително и за двете страни. Благодарение на госпожа Арена, наскоро имахме възможност да проучим нови възможности за компромис, най-вече по въпроса за изплащането на трудовото възнаграждение. Това е един сложен за повечето държави членки въпрос, тъй като сме в положение на економическа криза парламентът изиска разискване на ниво съвет. Ние от своя страна сме за конкретни разисквания възоснова на предложението на докладчика, така че да се постигне напредък. Настояхме спрямо председателството да постави въпроса на дневен ред в съвета, като се позове на предложението на вашия докладчик. Така ще можем да преодолеем блокадата и да постигнем напредък но тъй като съветът наскоро върна предложението, Една голяма част от държавите членки продължават да са против продължаването на преговорите по това досие. Много от тях приемат факта, че е необходимо да се предприемат убедителни действия в тази област, но не мислят, че настоящото законодателно предложение, работата по която започна преди 10 години, ще допринесе за решаването на проблемите на родителите през 2015 година и в бъдеще. Трябва да се даде нов тласък на процеса в съвета. Аз продължавам да проявявам готовност за разисквания с законодателите, но към момента комисията няма намерение да се отклони от намерението си, обявено в работната й програма, а именно да отегли това предложение и да го замени с нова законодателна инициатива, ако не се постигне споразумение в рамките на 6 месеца. Една нова законодателна инициатива в момента ще е най-доброто решение. Обществата и пазарите на труда се промениха значително през изминалите години. Комисията по ангажимент да подобри условията на живот за работещите родители в Европейския съюз. За това аз съм и готова да изляза с нова законодателна инициатива. Знаем, че става въпрос за мъже и жени, които бяха засегнати от онова, което економистите наричат санкциониране на майките. Тези хора не могат да участват пълноправно в пазара на труда, след като станат родители. Разликата в заплащането между мъжете и жените продължава да е 16%, а разликата между пенсиите на мъжете и жените е 39%. Същевременно знаем, че Европа е изправена пред големи демографски предизвикателства. Те се превръщат в економически и бюджетен проблем за Европейския съюз. Ако искаме да дадем нов тласък на развитието на економиката, трябва да се възползваме от всички налични таланти. Жените са по-високо квалифицирани от когато и да било. Те са също така и по-високо квалифицирани от мъжете. Не можем да пренебрегнем този факт в момент, когато броят на населението намалява, а конкуренцията в световен мащаб се ожесточава. Мъжете и жените трябва да могат да съвместяват личния и професионалния си живот. Трябва да имат възможност за избор. Мъжете също трябва да бъдат насърчавани да поемат отговорност в семействата си. Много мъже биха искали да прекарват повече време с децата си, но работят при затруднени условия. Създаването на предпоставки за по-добро съвместяване на личния и професионалния живот ще допринесе за развитието на обществото като цяло, ще насърчи и равнопоставеността на половете във всички области. Трудностите не започват и свършват с раждането на детето. Родителите имат нужда от повече гъвкавост и когато детето им е подрастващ. Те трябва да имат възможност за достъп до институционализирани грижи, до необходимата инфраструктура. Трябва да имат възможност за избор. Знаем също колко е голямо и предизвикателството, свързано с грижите за възрастни хора и хора с увреждания. Новото предложение, с което ще излезем, трябва да бъде балансирано, за да не го сполети съдбата на предходното. Ще разговарям с колегите Домбровски и Тайсен. Ще се опитаме да си отговорим на въпроса как можем да подобрим действащата нормативна уредба, така че наистина да вземем предвид потребностите на дружествата и на родителите в един променящ се свят. Комисията ще поддържа тясна връзка с Европейския парламент, за да вземем предвид всички относими аспекти. Ще се допитаме също така до обществеността, както и до социалните партньори, като ще отчетем тяхната конкретна роля в областта на социалната политика. Ще разгледаме целия набор от възможности, както за законодателни, така и за незаконодателни мерки, за да постигнем възможно най-добър резултат. Госпожи и господа депутати, с удоволствие ще изслушам вашите виждания. Разчитам на вашата подкрепа. Благодаря, госпож комисар. Сега давам думата с госпожа Заборска. Благодаря, госпожо комисар. Господин председател, госпожо комисар, днес говорим не за отпуска по майчинство, а за един документ, който би следвало да подобри положението на работещите майки. Днес жените продължават да работят след като родят, През 2008 година комисията изготви предложение за изменение на директивата от 1992 година. Парламентът изготви позиция на първо четене, по която съветът не желая да преговаря. А що се отнася до сигурността на работещите майки, комисията не намери решение на проблема. Съветът продължава да блокира, от което страдат жените. Аз се обявявам за въвеждането на отпуск по майчинство с продължителност 18 седмици. Минимумът трябва да са 6 седмици. Всяка жена трябва задължително да вземе поне 6 седмици отпуск по майчинство. През тези 6 седмици трябва да и се изплаща трудовото и възнаграждение в пълен размер. Наистина съжалявам, че съветът допуска грешка в един текст, отнасящ се до здравословните и безопасни условия на труд, се опитваме да предписваме на държавите членки разпоредби за отпуска по майчинство. Ако текстът бъде прият в настоящата си редакция, нашата група ще се обяви против. Благодаря. Синя карта за вас от господин Фрунзолика. Ще отговорите ли на въпроса? Господин Фрунзолика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 Всъщност искам да ви попитам, вие бяхте докладчик в Сянка. Не смятате ли, госпожо Заборска, че е дошло време съвета да се ангажира с диалог и да започне преговори с Европейския парламент по директивата за отпуска по майчество, като поема отговорността за а, отказ, отказа си да поеме отговорност за а, правата на жените на безопасност на работното място? място и на кърмачките. Съм пресне. Благодаря ви за въпроса, колега. Приветствам формулировката, която прочетохте вие. Призовавам съвета да започне преговори с парламента и комисията, така че да подобрим условията на труд за работещите жени и да спазим и предложеното от Европейската комисия. Председателят. От името на социалистите и демократите, господин Лопес. Bien, el Consejo nos ha dicho que iba... Съветът ни каза, че ще бъде откровен. Нека и ние бъдем откровени. Какво става тук? Съветът и съответно председателството на съвета още от самото начало показва, че искат да убият тази директива, докато парламентът винаги е казвал, че иска да бъде гъвкав, че е готов да води диалог, но съветът не иска дори да чуе, не иска дори да стъпи в парламента, за да обсъжда директивата. За това става дума. Това е директива, за равенството на половете, директива за равенството на пазара на труда. Ясно е, че тя е много важна и за економическото възстановяване. Но аз не съм очуден от ситуацията в съвета, защото президента на собствената ми страна каза миналата седмица, че жените имат по-малки пенсии, защото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 Този устен въпрос подчертава това. Може би ако Европейския парламент се беше съгласил на първоначалното предложение можеше да се постигнат по-добри условия за жените преди 5 години. Опорството на много хора доведе до липсата на напредък през последните 5 години. Призвавам комисията да сложи край на това губене на време. Председателя, благодаря. Има синя карта за вас. Приемате ли я? от госпожа Арена. Приемате ли? Моля. Искам само да задам един малък въпрос. Директивата за отпуск по майчество съществува от 1992 година. Тя се отнася за защитата на жените, на работещите жени. Това е директива за здравето на жените, на бременните, кармачките и родилките. Това беше директивата от 90, която беше предложена, всъщност е ревизия на директивата от 1992 година, когато говорите, за какво говорите от 1992 година на сам Европейската комисия можела да предприеме тези мерки. Очевидно, въпрос е как разбирам аз директивата. Тук нямаше истински въпрос, но позволете ми да кажа, че е абсолютно ясно, че предложението а, всъщност подяжда суверен, суверенитета на държавите членки, подяжда а, суверенитета, а, субсидиарността и е отговорна за законодателството на европейско равнище аз за мен няма, не, не, няма въпрос, не, не поставям под въпрос, че директивата е много важна. Въпросът е дали парламента е взел истинския правилния подход. Председателя благодаря. За групата АЛТЕ госпожа Дев сфера. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Всъщност 1992 година ситуацията беше много различна. Аз си я спомням, защото тогава се роди сина ми и се промени целия свят. Всичко се е променило от тогава. Тази Европа вече на 28 държави членки не може да работи с директива на 12-те държави членки от е, онова време. Трябва да дадем решение на гражданите, на техните проблеми. Е, всъщност има други държави е, извън Европейския съюз, които гарантират повече равенство и защита. Европейския парламент преди около 5 години отправи далеч по-амбициозно предложение към комисията, но междувременно съветът за всички тези пет години не ни каза нито дума. Абсолютен блокаж. Не искаха изобщо да обсъждат това. Всъщност влиза в нарушение с принципа на съзаконодателна дейност, заложен в договорите. Аз искам съвета да бъде отговорен да изпълнява договорите и се обръщаме към комисията. Комисията не бива да бъде пасивна при този блокаж. Не може произволно да се оттегля това предложение. Необходимо е да има критерии как се решава да се оттегли. Ние в Европейския парламент сме готови да преговаряме. Кажете ни, Комисар Юрова, кога ще преговаряме? Ние представляваме гражданите и техните необходимости. Аристера, στο лого хи кирия Зубер, я една 1,5 лепто. Госпожа Зубер, минути и половина. Благодаря, господин председател. Може би това е един от тези въпроси, които който а, наистина а, стига до сърцето на Европейския съюз. Дали трябва да намалим заплатите, когато трябва да се правят бюджетни ограничения? ние трябва да. Няма проблем банките да дават заеми, но когато трябва да заплатим, щитим правата на работещите и да дадем 20 седмици платен отпуск. Изведнъж има едно некомфортно мълчание и нещата ще приключат с някаква административна процедура. И, както каза комисията, това е административна задача. Напротив, това е политическа задача. Комисия, когато комисара казва, че вече е готова за а, нов старт. Какво имате точно предвид, ако това предложение е неприемливо за съвета? Значи ли, че новото предложение ще намали правата на работещите жени, защото ние не смятаме, че това е ново начало, смятаме, че това е връщане а, и крачка назад от а, позицията на парламента. Това е мястото, където се кове демокрацията. Ние искаме да защитим работещите жени и работещите, защото те са хората, които страдат най-много от двойните стандарти, които се прилагат в институциите. Председателя, благодаря. Минути и половина госпожа Вана от Зелените. Herr Vorsitzender, für die Fraktion благодаря, господин председател. От името на групата на зелените искам да заявя, че в никакъв случай не разбираме мотивите на съвета и комисията. Оттеглянето на предложението за директива за отпуска по майчинство е плесница не само за майките и бащите, но и за социална Европа. Как ще обясните на гражданите, че отстоявате техните права при положение, че текст за защитата на социалните права, по който се преговаря вече от години, явно се провали за което сте виновни вие. Зелените не могат да приемат това. Преди 4 години Европейският парламент ясно се обяви за усъвършенстване на уредбата за отпуска по майчинство и отпуска по бащинство. Подчертавам и отпуска по бащинство. Призоваваме съвета да поеме своята част от отговорността и сериозно да помисли за възобновяване на преговорите за социалната закрила в Европа. Председателят благодаря. От името на Европа на свободата и пряката демокрация, госпожа Юто. Колеги, сапямо бене. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ние знаем, че един от основните проблеми на Европейския съюз е ниската ръждаемост. Ние, е, това е, е във всички държави. Единственият начин на Европа да има отрицателна ръждаемост се дължи на емиграцията. Много от нас са създали тези стимули за раждането на деца. Но а, ние сме скандализирани от новата директива а, с течение на месеци и години съветът а, не направи нищо по предложението, не дойде да говори при нашата, а, в нашата комисия. Майчеството не е вакансия. Европейския парламент много ясно изложи своите искания. Това, което ни трябва сега е незабавен отговор. Трябва да сложим край на дискриминацията трябва да сложим край на а, необоснованите действия като политици. Трябва да сложим край на положението, при което жените нямат право да се чувстват като жени, защото ще загубят работното си място или ще бъдат понижени в кариерата си. Всички ние сме против отеглянето на това. Искам да помоля господин Рейна какво, а, както и другите а, групи, как може да се гласува за резолюция, която дава основание на комисията да се отегли от директивата. Защо гласуваме за нови предложения, когато имаме предложение, което може да бъде база на дебата? Така както аз разбирам нещата, ако разгледаме измененията, които са внесени от зелените, аз съм съгласна с много от нещата, които те казват, но искам да видя какво мислят другите. Благодаря от името на необвързаните госпожа Майер. Благодаря, господин председател. В продължение на много години държавите членки работят по директивата за майчеството. Не само комисията се опитва да прокара тази е, директива. Обсъжданията са за 20, 18, дори 14 седмици. Това е типичен пример на Европейския парламент да се занимава с неща, които не са в неговата компетенция. По-малко правила беше това, което ни обясни господин Тимерманс комисията ни даде предложение, т.е. изтеглянето на предложението. Суверенните държави трябва да могат да прилагат собствените си правила до толкова доколкото те са в интересите на техните граждани. Председателя благодаря. Минута и половина госпожа Кораца Билд. Вижте, по-подходящо е да се говори за споделен отпуск, а не за отпуск по майчинство, защото и бащите трябва да поемат отговорността за децата, не само жените да бъдат задължени да остават у дома. Затова приветствам решението на комисията да оттегли тази директива. Пътят към равенството не е само майките да си остават вкъщи. Това не е пътят напред. Би трябвало и мъжете и жените да имат еднакви възможности е, за баланс между личния и професионалния живот, но не може само жените да отговарят е, за децата. Трябва родителите да бъдат насърчавани заедно. Мисля, че решението обаче не бива да се взима на европейско ниво. В Европа има много различни семейни политики и това трябва да се уважава. Не може да се наложи едно и също универсално решение, задължително 18 седмици отпуск по майчинство. Ето в северните страни, например, имаме 480 дни. Странно е, че Зелените оттам не настояват за тази директива. Освен това, има ясна дискриминация между мъжете и жените. Е, господин председател, нека да забравим за тази директива, нека да сложим край на стереотипите при отпуските за родителство. Благодаря. Благодаря, госпожа Гарсия Перес. Господин председател, като че ли никой не разбира точно за какво говори. Става дума за законодателна норма, която гарантира защита на здравето на жените работнички, които са майки. Много е важно да имаме тези норми за съчетаване на семейния и професионалния живот. Европейският парламент се е произнесъл още 2008 година. Ние искахме да стигнем до съгласие, но, както виждаме, това не се случва. Чухме позицията на съвета. Но каква е всъщност тя? трябва да е ясно съветът какви принципи защитава. Ние не виждаме да се подкрепят политики, които да гарантират здравето на жените, работнички и майки. Много е важно да защитим правата на жените в Европа. Благодаря. Госпожа Вишневска. Bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Кризата с демокрацията в Европа е особено разпространена, най-вече в Полша. За това трябва да предприемем нещо. Трябва да предприемем нещо в подкрепа на семействата. Семейната политика спада към прерогативите на държавите членки, но Европейският съюз може и трябва да застане за добрите решения. Удължаването на отпуска по майчинство на 20 седмици е едно от тези добри решения. Но не защото така се дават по-добри възможности на жените за професионална дейност. Това е едно добро решение, тъй като то противодейства, например, на застаряването на населението в Европа. Без една добра семейна политика няма да можем да решим проблеми като застаряването, като демографската криза. Трябва да инвестираме в семейството. Трябва да оценяваме онова, което правят жените и майките. В жените е бъдещето ни. Затова и питам съвета, защо вече от 5 години блокира работата по тази директива. Благодаря. За една минута госпожа Форенца. Е, Благодаря, господин председател. Аз бих желала да споделя нещо с депутатите тук. За 5 години в Италия се увеличи с 50% грубото отношение към жените. Хиляди жени бяха уволнени, когато решиха да станат майки. Мисля, че това е срамота. Срамота е, че съветът не излиза с решение, а комисията сега предлага да отегли предложението си. Не защото мисля, че имаме дълг да защитаваме жените или семейството. Не, нашия дълг е да защитим правото на жените на самоопределение, да гарантираме гарантираме тяхното право за самоопределението. А сега избора, който ни се дава, всъщност не е избор. Ние смятаме, че когато парламента приеме предложението на господин Теравейл, всъщност той а, се а, обръща с гръб към а, а, разликата в заплащането. Е, госпожа Себастиян. Благодаря, господин председател. Европа си постави пет цели на растеж до 2020 година увеличаване на заетостта. Това е една от целите, което означава да се използват и жените работнички. На второ място намаляване на социалната изолация. Пак опираме до жените майки. Как съветът мисли да се постигнат тези цели, след като не желая да подкрепи директива, която помага на жените да имат личен и професионален е, живот. Нима Юнкер иска да подкрепя единствено бюджетните ограничения. Ето сега е възможността да се покаже, че го е грижа за гражданите. Всъщност Европейския парламент стигна до консенсус по своето предложение. Няма защо да губим време, няма нужда от нови предложения. Ако това предложение е блокирано, ние просто изоставяме европейските жени. Λόγο έχει για ένα λεπτό ο Господин Епитидиус. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα Благодаря, господин председател. Един от най-тежките проблеми в днешна Европа е ниската ръждаемост. Този проблем е изключително тежък в държавите членки, най-вече в онези, които са изпаднали в големи економически затруднения. В Гърция през 2013 година броят на смъртните случаи за пръв път бе по-висок от броя на ражданията. Нещо, което се дължи на курса на строга бюджетна дисциплина. В много държави членки отрицателната раждаемост е факт. След време, поради миграцията, ние ще сме мълцинства в собствените си държави. Съветът се противопоставя на преговорите по тази директива, въпреки че от нея ще проистекат економически ползи. Отпускът по майчинство е важен. Майчинството е нещо важно, което трябва да оценяваме по достоинство. Нямаме право да не гарантираме бъдещето на европейските нации, на държавите членки. Не бива да ограничаваме възможностите на жените да раждат деца. Не бива децата, които се раждат, да не могат да живеят като свободни хора. Благодаря. За минута и половина госпожа Хименес Бесерил. Президенте. Благодаря, господин председател. Тази директива има за цел прилагането на мерки за подобряване на здравето на бременните родилките и кърмачките. Това е директива, която помага и на жените, и на обществото. Затова не разбирам мълчанието на съвета. Като ли те не желаят да използват своето право на съзаконодател, да подкрепят тези права на труд, да гарантират по този начин достоинство за работничките. Виждаме колко големи са разликите между държавите членки, но точно за това трябва да постигнем целта си. Европейският парламент реши, че е необходимо да се направи преразглеждане на условията е, за майките работнички, защото това е важно за економическия растеж. Освен това, Липсата на споделена отговорност също е проблем, защото не може само жените да страдат в професионалното си развитие. Тази тенденция трябва да се промени. И комисията, и съветът трябва да положат усилия. Европейският парламент вече го направи. Благодаря. Благодаря. Το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Χέντ. Благодаря. Давам думата на госпожа Хед. Благодаря, господин председател. Въпросът за недискриминацията е много важна по времето на бременността. Историята е много дълга в Европейския съюз. Повдигна се въпроса за недискриминацията поради бременност Жените се изправят през тези проблеми, когато се борят за работната си заетост. И следователно отпуска по болест трябва да стане по-голяма. Може да покажем числа, които зависят от реалността. Голяма част от жените са изправени пред опасността от бедност, от изключване и ниска пенсия за старост. Много от жените работят на време на работна заетост, други остават в къщи или и работят на зле заплатени позиции. Жените трябва да бъдат защитени поради, от дискриминация поради тяхната бременност или а, раждане. А, когато се гледа реалността на пазара на труда, трябва да се вземат мерки. Председателя, благодаря. Госпожа Зитманска, една минута. Благодаря, господин председател. Предложението за удължаване на продължителността на отпуска по майчинство целеше поставянето на майките в по-изгодно положение, така че да могат да продължат да работят. Но изминаха вече 7 години и все още не сме постигнали компромис, приемлив за всички държави членки. Трябва да признаем, че трябва да започнем от начало – Държа да изтъкна, че удовлетворението на европейските семейства не зависи от продължителността на отпуска по майчинство. Майките се нуждаят и от места в детските ясли, нуждаят се и от данъчни облегчения. А дали ще вземем съответните решения, това зависи от държавите членки. Благодаря, господин Ортасун за една минута. Благодаря. Няма да повтарям всичко, което се каза за безотговорността и вината на съвета. По-скоро искам да говоря за предложението на комисията, потвърдено и от госпожа комисаря, е, намерението да се оттегли това предложение. Ако това се случи, ще се направят две големи грешки. На първо място ще пострадат правата на всички работници, и майките, и бащите. Не мисля, че Европейска комисия, която говори е, за интереса си към социална Европа, би направила такова нещо. Втората голяма грешка е, би била е, свързана с самата ситуация. Съветът не иска да прави нещо и комисията си отегля предложението. Мисля, че трябва да продължи работата по директивата би трябвало, ако вие отеглите директивата, парламента да може да потърси решение на този случай в съда, защото наистина става дума за нещо много сериозно. Благодаря, госпожа Зуйка. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Съвсем определено съвета трябва да поема отговорност и да изяви становището си. Толкова години минаха от първата директива директива и все още не е постигнат консенсус. Ние се питаме каква е позицията на комисията, която иска нов старт. Какво може да ни донесе но едно ново предложение? Нищо ново според мен не може да бъде добавено, без да се продължат преговорите за сегашното предложение. Социалната политика, семейната политика е главно в ръцете на държавите членки и тя зависи от економическото положение на съответната държава членка, как те работят по този въпрос. Когато гледам статистиката обаче, виждам, че най-зле държа, държавите, които са най-зле материално, условията са по-добри. Жените в Харватия има 26 седмици с пълна заплата, следващите 6 месеца с по- малко по-ниска заплата, така че и мъжете също могат да решат дали не биха искали да вземат отпуск по бащинство. Мисля, че държавите членки трябва ясно да изразят становището си в съвета и ако не могат да го направят, поне трябва да има нова директива, която да подкрепи позицията на държавите членки. Съжалявам, че ме прекъснахте, защото това наруши концентрацията ми. Има е, синя карта от господин Яковчич. Ще я приемете ли? Благодаря, че приехте синята ми карта. Вие споменахте Харватия и се радвам, че я споменахте, защото аз исках да говоря на ситуациите с добри примери в Европейския съюз. Харватия е такъв добър пример. Съгласни ли сте, че е невероятно, че някои много по-богати държави членки от Харватия блокират напредъка по един толкова важен въпрос – а, и, е, ни пречат на нас, които седим тук късно и се опитваме да решим този толкова важен проблем. Отговора благодаря, господин Ковчич. Да, това е в посоката на това, което аз исках да кажа. Растежа и економическата сила на едно общество е обратно пропорционално на правата на жените. Харватия е добър пример в това отношение. Именно за това мисля, че съветът би трябвало да вземе отношение по въпроса и комисията не трябва да иска ново начало, да продължи да работи по този въпрос. Дискриминацията не е вариант. Жените имат право на равенство на пазара на труда и ние трябва да намерим компромис, едно консенсусно решение, което да даде на жените това равенство в едно свободно общество. Благодаря. Госпожа Хани Бао, една минута. You, Благодаря, господин председател. Искам да се върна на поведението на съвета. Поведението на съвета беше ужасяващо. Вече от пет години не се работи по тази директива. Още преди 5 години директивата бе обсъдена в парламента. Той застана с голямо мнозинство зад предложението. От тогава насам предложението се блокира от съвета. Трябва да се запитаме защо. Защо достатъчен брой държави членки успяха да отложат процеса с 5 години? Отговорът е прост. В съвета има държави членки, които не искат тази директива да бъде приета, които не искат да се установи равнопоставеност между половете, които не искат да се гарантира закрилата на работ... бременните работнички. Това е един изключително недълновиден подход, тъй като ако директивата се приеме, жените ще имат възможност да навлязат на пазара на труда, ще се подобрят економическите ни показатели, ще има благоприятен ефект за целия Европейски съюз. Благодаря. Госпожа Фон Шторх за една минута. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, днес говорим за отпуска по майчинство, за това какво може да направи Европейският съюз при положение, че съветът му съдейства. Напълно естествено е според мен бременните работнички да могат да се ползват с закрила. Но аз съм против предложението на комисията поради две причини. Първо, съгласно директивата, бъдещите майки не са нищо повече от работнички – Бременността, съгласно тази директива, е проблем за пазара на труда. Това е един сам по себе си марксистски подход. Майчинството не е бреме за економиката, то е шанс за економиката. Това е шанс за децата, за семействата, за обществото като цяло и за економиката. Майчинството всъщност дава възможност за економическа дейност. Но Европейският съюз не разполага с компетенции за, европейската поли... за семейната извинете, политика. Тя спада към прерогативите на държавите членки. И нека оставим тази област на тях. Госпожа Коми за една минута. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Обсъждаме изключително важна тема здравословни и безопасни условия за жените, които са източник на живот. Те раждат децата. Не забравяйте, че в Европа ръждаемостта непрекъснато намалява. Ето защо европейският законодател трябва да предприеме бързи мерки, а вместо това какво виждаме е абсолютно неразбираем блокаж на законодателството. Необходим е баланс. Европейската директива трябва да бъде преработена така, че да се зачете субсидиарността и националната специфика. Но това, което не можем да допуснем е този абсолютен застой – обираме до основните права. Много благодаря, госпожа Гиом. Благодаря. Искам да благодаря на нашия докладчик за упоритостта, която прави с това досие и тя работи за правата на всички жени на Европа. Трябва защо съвета прави толкова малко по един конструктивен а, диалог? Защо не се обсъжда този въпрос? Аз мисля, че а, съвет се отказа изцяло от своята а, длъжност, от своето призвание на законодател. По един друг регистр се постави един друг въпрос. Не бива да се а, под оценява въпроса колко струва невземането на дадена а, мярка. Аз искам да получа отговор на този въпрос. Председателя благодаря. Госпожа Морин Шартие. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че според мен е изключително наложително да приемем европейски законодателен акт, който да защитава жените на работното им място тогава, когато вземат отпуск по майчинство. Това е свързано с правата и на гражданите, равенството между тях. Нека ви напомня, как протече гласуването в Европейския парламент през 2008 година. Струва ми се, че ние всички трябва да поемем отговорността си и парламента, и съвета, и комисията. Какво искаме ние? Всъщност аз не останах с впечатлението, че Европейският парламент е единен от провелата се дискусия – не мисля, че с такива разисквания показваме своята готовност да приемем законодателство, което наистина защитава жените на работното им място. Ние, жените, имаме право на работа. Жените станаха жертва на кризата. Трябва да им помогнем да излязат от тази дупка. Това е нашата отговорност. Не бива да виним другите. Благодаря ви. За една минута госпожа Штайнрук. Осъвременяването на семейната политика и насърчаването на участието на бащите, според мен, са добри предложения но в случая става дума за здравословни и безопасни условия на труд за жените преди и след раждането. Според мен, фактът, че едно предложение на Европейския парламент се отхвърля по този начин, само защото не е угодно на съвета, поставя в неизгодно положение майките и жените, има неблагоприятен ефект и върху пазара на труда. Трябва да спазваме стандартите на Международната организация по труда, като предоставим социална закрила и добри условия за труд на майките и жените. Така Европа ще отправи ясно послание за прогресивност в областта на социалното дело и трудовото законодателство. Благодаря за една минута госпожа Комодини Какия. Благодаря, господин председател изглежда, че ние приемаме тази, обсъждаме тази директива просто само за да добавим още една седмица към отпуска по майчинство. Демографските данни ясно показват, че европейското население застарява и че неговата ръждаемост е ниска. Някои държави членки смятат, че е много трудно да привлекат а, жените. А, а, всъщност жените трябва да знаем, че те са равнопоставени партньори в политическия, социалния, економическия свят. Ние твърдим, че сме за равенство между половете и че искаме жените да могат да съчетават семейството с, с работата си. Вярно е, че предложението на комисията да се изтегли това досие не се приема добре. Въпреки всичко, това може да бъде това решение. Следователно, ние трябва да имаме и други мерки предвид и да се опитаме да се борим. Председателя, благодаря. Господин Юнгериус. Благодаря ви. Ето, водим този дебат, но е, знаем, че е много важно да обърне внимание и на участието на бащите. Би трябвало те също да се включат. Разбира се, и майката, и бащата са важни за детето но това, което искаме да постигнем, помага и на економиката. Тъжно е, че съветът очевидно възприема бременните работнички единствено като източник на разходи, а комисията е готова да отегли предложението си, без изобщо да се замисли. Ние в Европейския парламент от самото начало заявихме, че сме готови да бъдем гъвкави. Затова призоваваме комисията да работи с парламента. Оттеглянето на предложението не бива да се допуска. Ние искаме равно заплащане за равния труд. Благодаря ви. Госпожа Джентили. Ако Европа наистина иска да постигне економически растеж, ако наистина иска да насърчава спазването на правата на отделните лица, да насърчава равнопоставеността, и равенството. Ще трябва да се възползваме от потенциала на жените. Ще трябва да създадем система, в която родителите да могат да споделят отговорността си за децата. Отпускът по майчинство и бащинство е изключително важен в това отношение. А, Що се отнася базара на труда, сме изправени пред едно голямо предизвикателство, свързано с установяването на една справедлива система, в която и жените да изиграят своята роля. Позицията на съвета относно отпуска по майчинство е неприемлива. Аргументите, изтъкнати от съвета, не са Нищо повече от претекст. Не бива да губим време, трябва да установим диалог и да си свършим добре работата. Е Сега в процедурата на спонтанните изказвания предлагам да не даваме думата на колеги, които вече са участвали, включително и в процедурата на синята карта, за да дадем възможност на седем изказващи се. Всички обаче спазвайте стриктно регламента от една минута. Госпожа Сендрова има думата. Благодаря ви. Аз много се радвам, че обсъждаме темата и аз мога да кажа, че в Чехия имаме 28 седмичен отпуск по майчинство, като жените получават съществена част от реалната си заплата. Знам обаче, че има разлики в държавите членки и мисля, че е необходимо да въведем някакви минимални стандарти в това пространство, където свободно се движат стоките и капиталите. Би трябвало да защитим майките работнички, защото това е в интерес на Европа. Така инвестираме в бъдещето. Надявам се, че Европейската комисия ще подкрепи жените работнички и ще прояви амбиция. Кирия Джуфринда. Грация. Но и... Госпожа Джуфринда има думата. Ние толкова много говорихме за равните права, сексуални права, права на възпроизводството, така че Всъщност, тежестта на тази система е да даде възможност на жените да живеят активно като майки и като работещи жени. Не всички в Европа са съгласни, че жените трябва да получат отпуск по майчинство преди и след раждането. Какво трябва да чакат жените? Мъжете да им дадат бъдат щедро някакви права. Аз мисля, че това е едно неотменимо право. И а, предложението да изтеглим това законодателство е напълно неприемливо и това ще има много тежко въздействие върху правата на жените. Господин Юнкер каза, че ако бъде изтеглено това предложение, ще бъде заместено с по-модерно. Ние нямаме представа какво ще бъде това, но ние сме изправени пред същия проблем, пред който са изправени жените. Европейския съюз продължава да говори за а, а, това, че комисията а, а, премахва социалните права. Сега съвета не е съгласен с едно предложение. А, а, всичко се изтегля чрез господин Тимерман, за да може да се подобри законодателството. Някои предложения а, за директиви се хвърлят в а, кофата за буклук. А, жените не могат да се върнат на пазара на труда след раждане, така че тази директива ще интензифицира кризата в Европа и по-специално в държавите, които са в криза. В а, а, Гърция се четири от десет жени имат едно дете по-малко и всички разглеждат бюджет, децата като нещо, което е, обременява бюджета. Благодаря. Господин председател, съвета трябва да деблокира тази директива. Необходимо е да има предвид, че така допринася за изграждането на Европейския съюз. Би трябвало да се прояви различно отношение, ако искаме наистина Европейски съюз, защото това е анахронизъм. Съветът продължава да се държи като някакъв приятелски клуб и загърбва реалността, загърбва хората и техните проблеми не се дават отговори на много важни въпроси като днешния. Не става дума само за майките. Ние искаме по този начин да се справим и с демографския проблем. Същевременно не се ли вземе решение, това е посегателство срещу основните права, а и конкурентоспособността. Така се поставя под въпрос по-доброто бъдеще за всички. Искам да попитам съвета какво се прави за равенството. Какви очаквания има съвета? Бих искала да ги чуя. Благодаря. Για ένα λεπτό, кирил Жарьянополос. Колегата Адрианополос за една минута. Политиката или по-точно директивите, които обсъждаме днес, показват колко са варварски държавите членки. Крайната цел е да се намалят разходите за труд, като се използва за претекст усъвместяването на личния и професионалния живот. Онези жени, които излизат в отпуск по майчество, са източник на разходи, нещо, което не се харесва на държавите членки. В Гърция силно спадна ръждаемостта. Младите двойки и семейства не могат да очакват каквото и да било от вашите преговори. Необходимо е да проведем политика в подкрепа на жените. Работещите трябва да се ползват с съответните права, като например право на стачка и на защита от уволнение, например за млади семейства. Господин Неков, за една минута. Уважаеми господин председател, въпреки многобройните призиви на Европейския парламент през последните месеци за започване на преговори със съвета относно директивата за отпуска по майчинство, днес отново се намираме в задънена улица крайно време е съветът и страните членки да поемат отговорност за отявления отказ да подобрят положението на жените които раждат и излизат в майчинство в европа. смятам че тук е моментът комисията да изиграе ролята си на балансьор и да помогне за постигане на компромис между позициите на съзаконодателите. смятате ли за нормален факта че законодателството на европейския съюз в тази област не е променяно през последните двадесет години отговаря ли на социалния прогрес на нашите общества и можем ли да си позволим да жертваме европейските социални стандарти в името на по добро административно управление? позицията на съвета компрометира не само сигурността и здравето на бременните жени и родилки. оттеглянето на директивата трябва да се разглежда в контекста на застаряващото население в европа. демографската криза извежда на преден план нуждата от стимулиране на раждаемостта която също ще бъде неглижирана ако забавяме до безкрайност приемането на този текст. благодаря. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος για με τη διαδικασία του Catch ο κύριος Γκέρικη. Παρακαλώ, για Господин Герке има последна думата в процедурата на спонтанните изказвания. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Арена. Уважаеми колеги, всички изказали се с изключение на колегата от Чехия зашлевиха шамар на всички майки и бащи. В яслите и в детските домове възпитателите получават заплащане. Заплащане за нещо, което майките вършат безвъзмезно. Отпускът по майчинство всъщност не е отпуск. Жените трябва да продължат да получават трудовото си възнаграждение. Въпрос към комисията и съвета. Наистина ли сте достатъчно смели, за да дръзнете ново начало? Заплащането по време на отпуск по майчинството, това са средства, които ще останат в бюджетите на държавите членки или по-скоро ще им се върнат. Не бива да гледаме на родителството като на източник на разходи. Когато родителите получават достойно заплащане, то те го получават за дейността, която вършат. Това са нашите най-важни работници. Харисто, и си Много благодаря. Приключихме дебата. Аз получих предложение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 различно становище. Благодаря ви за този дебат. Той беше източник на вдъхновение за мен. Също така това беше и насърчение. Аз много дълго мислех за това, което казахте. Вие казвате, че ние тук говорим за законодателство за правата на жените. И аз задавам въпрос. А, раждането на деца хоби ли е, лукс ли е, а, някакъв лук, който жените могат или не могат да си позволяват. А ако искаш да имаш деца, това нещо, което жените ли, това нещо, което трябва на жените или нещо, което е нужно на обществото. И аз си задавам въпроса, как става така, че жените работят толкова много часове и дни и месеци безплатно в къщи. Това за свое удоволствие ли или в полза на цялото общество. Е, искам да има ново начало, искам обаче и да се промени нагласата. Не искам да гледаме този проблем от гледната точка само на правата на жените ще се опитам да прокарам политиката на равенство между половете. Тук хората говорят за недискриминация, за права на жените, но изглежда никой не слуша, защото а, го приемат като а, проблеми на отношенията между половете. И може би това беше проблема с тази директива. Именно за това Директивата беше в задъна на улица толкова много години. И този петгодишен период на а, застой е причината, поради която ние бихме желали да изтеглим директивата. Защо? защо става така? Защо хората е, чуват повече, когато говорим по, им, им, по економически въпроси? Може би това е философски въпрос. Аз няма да разглеждам всичките доводи и искам да избегна също така цинизма, който е, чух тук, а, а именно ние а, искаме жените да раждат деца, защото това са бъдещите ни да накоплаци. Това са все економически доводи. Жените носят бремето на раждането на децата, отглеждане на семейства, преодоляват препятствия, когато искат да влязат на пазара на труда. Това са все проблеми, които следва да бъдат обсъдени и обмислени и трябва да вземем предвид всички аргументи. И сега се връщам към самия текст на директивата. Имаме две възможности. Или да продължим с, тази директива 208. Аз цитирам госпожа Рена, която каза, че този текст е по-добър от нищо, по-добър от предишно законодателство и ако прокараме това предложение, все пак ще имаме и в известен смисъл по-добра защита на жените и на майките. И това ще бъде една възможност да се оцени ролята на жените и на майките. За мен обаче, като комисар, ще бъде по-лесно, може би, да се опитаме да, обя... да убедим мнозинството в държавите членки и в съвета да променят а, своя подход. Това се опитах да направя. Аз исках съвета да върне тази точка в дневния ред и да се справи с опозицията в съвета. Има обаче един друг вариант, нов текст, но преди да премина към тази нова альтернатива на новия текст, позволете ми да ви кажа още нещо. Когато започнах да работя в комисията, направих едно проучване на въздействието на тази директива върху нарастването на работната заедост и установих, че това предложение няма да има пряк положителен ефект върху работната заедост. На второ място от 2008 година много от държавите членки са приели законодателство, което е подобрило защитата на жените. И може би това е причина, поради която не искам да говоря от името на съвета. Може би по тази причина се блокира директивата в съвета. По въпроса за новия документ искам да съм амбициозна, искам да а, се внесе едно амбициозно предложение, то амбициозно по два начина. Искам да се а, даде възможност за съчетаване на, живо, на семейството с работата през целия живот, да се ангажират мъжете повече с, с живота на семейството им. Искам да дам възможност на мъжете да си позволят лукса да останат, да се грижат за децата си това също така ще ни помогне да се справим с, с проблемите за разликите в заплащането и в пенсиите. А, съчетаването на работата и личния живот е нещо много трудно. Говорим за недискриминация, говорим за трудово право, говорим за семейно право. Ние сме изправени пред различни подходи, различни традиции в държавите членки, които са дълбоко вкоренени проблеми. Аз идвам от страна, в която много хора смятат, че ако една жена се върне твърде рано на пазара на труда, а, след раждането, това означава, че тя е лоша майка, което може да е доста неразбираемо за хора от други държави членки. Ние трябва да направим много ясен анализ на компетенциите на Европейската комисия. Някои от вас казват, че тук говорим за споделени компетенции, а ние не искаме да нарушаваме принципа на субсидиарност. Вие задавахте въпроси за а, графика. В момента ние анализираме ситуацията. Аз работя по този въпрос заедно с колегата си, госпожа Тайсен. Ще работя по този въпрос заедно и с господин Тимерманс и с колегата Домбровски, защото те също са ангажирани. И така, не искам да споменавам конкретна дата на този етап, но аз мисля, че в втората половина на тази година може би ще имаме конкретно предложение, което или по-скоро оценка на въздействието. Надявам се, че не говорих твърде дълго, но беше много важно да коментирам това. Очаквам с търпение съвместната ни работа, усещам колко сте мотивирани да работим по проблемите, които могат да доведат до положителна социална промяна и, коя, и които може да доведат до подобрение на положението на европейските жени и майки. Искаме по-добри правила не само за жените, но и за пазара и економиката на Европа. Благодаря за съвета госпожа Калима. Благодаря. Е, доста критики бяха отправени към съвета при дебата тази вечер, но аз не съм съгласна. Е, ние се опитваме да осигурим подкрепа за досието вече повече от 3 години, но това не се случи. Не защото не желаем да защитим правата на работещите родители. Всъщност аз също съм представителка на държава членка, в която отпуската е много великодушна. но родителите могат да решат е, кой да остане вкъщи, майката или бащата, и то за 18 месеца. И ясно е, че ние приемаме много сериозно тази тема. също времено, не е на лице подкрепа за конкретното законодателно предложение. Нека не драматизираме. Приветстваме намерението на комисията да изготви едно по-добро предложение, което да е по-реалистично, по-съвременно. Бих искала, разбира се, да използвам възможността да благодаря на госпожа Кораца Билт, на госпожа Шартие за това, че говориха за една съвременна система на родителски отпуск, като решиха да не сочат никого с пръст като начин за намиране на решението. Ние разбираме колко е важен родителския отпуск за семействата в Европа но отпускът по майчинство не бива да се абсолютизира. Има и други условия, като добри социални услуги, гъвкави графици на трудова заетост, по-добро споделяне на товара между мъжете и жените. Всичко това е не по-малко важно в съвременните ни общества. Има множество примери, от които можем да се вдъхновим. Така или иначе, за да се роди едно дете, трябват един мъж и една жена. Малко се притеснявам от риториката, която чух тази вечер – мъжете би трябвало да имат равни права на участие в отглеждането на децата. Затова ще използвам възможността да приканя госпожа комисаря, когато работи по новото предложение, да подходи по един съвременен начин, така че и двамата родители да могат да отглеждат детето. Струва ми се, че това би било наистина полезното за Европейския съюз. Почитаеми членове на Европейският парламент, съветът е със законодател, становището ни по това досие е ясно. Ние, разбира се, можем да решим да продължим да не се съгласяваме още 5 години – или да се опитаме да стигнем до решение въз основа на едно ново предложение. Съветът е направил своя избор. Това, което ние искаме е да стигнем до съгласие е, в близкото бъдеще. Господин председател, мисля, че всички страни искат да допринесат за това. Благодаря ви за вниманието.